Good morning, dear colleagues. Добро утро, уважаеми колеги. Предлагам да започваме. Моля да вземете местата си. И да се подготвим за това извънредно заседание на комисията Либе в продължение на срещата ни вчера. Това е извънредно удължение на заседанието на комисията Либе, целта на което е да се разгледа демократичния процес в централната част на Средиземноморския регион и въздействието върху миграционните потоци и политиката на Европейския съюз в областта на имиграцията и убежището. Ще има размяна на мнения с представители на унгарското председателство, Господин Питър Георгос е постоянен представител на Унгария към Европейския съюз. Комисаря Малстром е също тук. Искаме отново да я приветстваме с добре дошла в нашата комисия и изпълнителният директор, генералният директор на Европейската служба за външния дейност. Освен това, с нас е и Илка Лайтинен, Знаете, че той е изпълнителен директор на агенцията Frontex. Целта на днешното заседание е да обсъдим събитията, които следим ежедневно, събитията в Тунис, в Египет и в Либия. Първият дебат се проведе в Страсбург по време на последната пленарна сесия. Сега имаме възможност да усъвременим информацията, като вземем предвид последните събития. Ще изслушаме Унгарското председателство, комисаря Малстром, Европейската служба за външна дейност и директора на Фронтекс. Ние ще удължим с час и половина извънредно заседанието на Либе. Искам да подчертая важността на момента, който сме избрали. Знаете, че имаме тенденция а, понякога да прескачаме времето, което ни е определено. Затова предлагам да се вместим в този един час и половина, който ни е даден за този дебат. Ще дадем по 5 минути думата на всеки от нашите гости. След това ще изслушаме координаторите. По 2 минути предлагам, всъщност 2 минути и половина за всеки координатор, след което ще проведем допълнителна дискусия с участието на депутатите, които искат да вземат участие. Предлагам първо да дадем думата на представителя на унгарското председателство на негово превъзходителство, посланника Георгос, който е постоянен представител на Унгария в Европейския съюз. Имате думата. Искам да благодаря. Председателството високо оценява тази възможност да даде своето мнение по този сложен, важен въпрос и да демонстрираме колко близко се сътрудничат институциите. Председателя на парламентарната комисия носи а, същата вратовръзка като представителя на унгарското председателство. Ние представляваме а, различни институции, но работим заедно. Преди пет дни унгарското председателство организира неформален обяд, на който присъстваха комисария Малстром, също директора на Frontex и други висши представители и беше обсъдена ситуацията в Северна Африка. Дейностите, които показват, дейностите, които следиме, показват, че реагираме на ситуацията бързо в рамките на компетенциите. Разбира се, моите колеги ще ви запознаят с детайлите. Ситуацията е, е доста сложна. През март ще има Европейския съвет, който ще включи в дневния си ред този въпрос, така че трябва да дадем отговор на въпросите, свързани с економическото и финансово състояние на първо място и на второ място да говорим за ситуацията в Северна Африка. Председателството реагира в пет области за сега. На първо място ефекта от миграционните потоци от Тунис. Това е така нареченото предизвикателство от Лампедуза. Има искане от Малта и от Италия. И в рамките на съвета миналата седмица председателството обсъди и анализира ситуацията с съответните институции. Искам да ви уверя, че към момента ситуацията е под контрол. Институциите на Европейския съюз реагираха адекватно. Институциите и нужните мерки бяха мобилизирани, така че ситуацията сега е под контрол. Предполагам, че комисаря и директора на Frontex ще ви запознаят с повече детайли. Вторият елемент беше евакуацията на европейските граждани. Знаете, че в Триполи нямаме представителство на Европейския съюз, делегация на Европейския съюз, нямаме и посолство, което да е водещо. Затова унгарското председателство направи опит, но с двама дипломати на място и с а, а, усилията тук от Брюксел да създадем нужната координация, за да могат а, да бъдат информирани представителите на държавите членки. Повече от 80% от гражданите на Европейския съюз вече са евакуирани от Либия, но това стана с помощта на унгарското председателство, не само, но и на други страни. Бяха евакуирани а, и граждани не само на Европейския съюз, но и на други европейски а, страни най-вече. Има контакти а, между либийските власти и представителите на унгарското председателство. Заедно с върховния представител ние активирахме център за наблюдение на ситуацията, за споделяне на информация с всички държавни членки и при нужда да се организира транспорт за евакуация на граждани от Европейския съюз от Либия. Вчера имаше две важни събития в областта на предприемането на действия. Решение на съвета по бързата процедура за налагането на санкции на Европейския съюз върху Либия. Представители на държавите членки, които са и членове на съвета за сигурност на ООН заявиха, че това е възможно най-бързата реакция на Европейския съюз след решението на съвета за сигурност. Санкциите бяха наложени в сила вчера и те са в сила с вземане на решение от съвета и регламент на съвета. За сега това изглежда е подходяща реакция от страна на Европейския съюз, но председателството е готово да работи в допълнителни, по допълнителни мерки. На следващо място ефекта върху кризата, върху доставките на енергия – Вчера съвета по енергетиката разгледа подробно ситуацията, що се отнася до вноса на петрол и газ. Ситуацията на този етап показва, че Европа разполага с достатъчно ресурси и към момента не са необходими допълнителни спешни мерки, но ние ще продължим непрекъснато да следим ситуацията. Благодаря. Благодаря за е, вашите усилия да ни представите в сбит вид новините. Надявам се, че същото ще се случи и когато вземе думата комисар Маусер. Благодаря. Благодаря за вашето окоръжаване, господин председател. Мисля, че в момента виждаме, че европейците могат да си сътрудничат по нов начин, когато това е необходимо. Както каза председателя, пред, представителя на унгарското председателство, ние сътрудничим. Вчера успяхме да се свържим и да обединим силите си в много бързо време. Действително фантастични неща се случват там. Настоявания за свобода, за демокрация в един регион, където тези неща са в голям недостиг. А това, което се случва в Либия, много ни безпокои и затова сме тук. Затова и подхода ни към ситуацията трябва да бъде цялостен и в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Трябва да подкрепим хората в желанието им да постигнат демокрация и свобода. Дискусиите в съвета също бяха споменати от господин посланника, няма да повтарям. Дълги, много полезни дискусии бяха според мен – Обсъдихме положението в Италия. Там комисията реагира много бързо с подкрепа за италианските власти. Ще чуете и от директора на Frontex. Но съвсем накратко да кажа, след контакти с италианските власти, успяхме да предоставим помощ, експерти на място – които да помагат при контрола. Европол също работи там. Също поддържаме връзка с италианските власти, за да видим каква хуманитарна помощ можем да им отпуснем. Като че ли ситуацията там се успокои, последните дни няма иммигранти от е, Тунис в Лампедуза и очакваме да видим дали такава ще е тенденцията или ще има промени. Обикновено млади хора от Тунис идват добре обучени, добре образовани, които се възползват от ситуацията да стигнат до Европа и да търсят по-добро бъдеще. Следим положението, особено за хората, които имат нужда от международна защита, но по-скоро иммигрантите там са економически. А що се, случ... що се отнася до случващото се в Либия, там нещата се променят със всеки час. Ще коментират и колегите тук. Но това, което наблюдаваме, е напускането, мигриране на хора от Либия в съседните страни. Това винаги се случва. Около 100 000 души са влезли в Египет и Тунис, някои от тях са либийци които разбира се се опитват да избягат от е, насилие и притеснения. Други са граждани на Тунис и Египет. Ние реагирахме и помагаме на властите в Египет и Тунис. 3 милиона евро сме отпуснали. Също има хора на място от нашата дирекция ЕКО. Госпожа Кристалина Георгиева, моята колежка, е била много активна с цел да се отпуска помощ възможно най-скоро, защото хуманитарните нужди там са големи. Работим в тясно сътрудничество с Върховния комисариат за бежанците, за да се оцени ситуацията. Говорихте за гражданите на Европейския съюз. Все още има граждани на Европейския съюз. Там около 200 1200 души и се опитваме да им помогнем. А, какво се случва с а, евентуалните миграционни потоци от Ливия? За сега няма такива в Европа. По-скоро хората отиват в съседните страни. Но а, следва да се очаква, че и в Европа ще стигнат емигранти. Там режима просто рухва. Ще видим дали ще се стигне до ситуация на гражданска война. Във всички случаи ще има миграционни потоци. Не можем да мислим сега какви ще са цифрите, но сме готови за всякакъв вид ситуации. Оценяваме възможностите за действие. Преценяваме и какви средства могат да се отпуснат, около 25 милиона могат да се отпуснат за спешни случаи. Разбира се, ако драматично се развият събитията, ще трябва да мислим, ще могат ли от някъде да се намерят и допълнителни средства. Съвета също подсили Фронтекс. Той може да разшири дейността по операцията Хермес с персонал, да подпомогне Италия и Малта с персонал също по е, отношение на политическото убежище все още не е напълно действаща програмата, но могат да се координират е, действия в подкрепа на страните членки, за да се улесни оценката на заявките и да има съответните е, мощности за посрещане на бежанци. Също дългосрочната помощ за тези страни трябва да бъде обмислена в рамките на стратегията за съседство. Във всички случаи трябва да има нова стратегия, економически, политически, миграционни въпроси. Всичко това трябва да се отчете. Както казах, поддържаме тясна връзка с Върховния комисариат за бежанците. В съвета знам, че вие сте настоявали за такива мерки. Обсъждаме и в комисията начини за подкрепа, но в съвета не са много склонни да работят по подобни мерки. Комисар Георгиева, госпожа Аштън, господин Фюле, се опитваме да координираме дейността, правим всичко, което е в нашите компетенции – но ситуацията е такава, че всички страни членки трябва да работят в пълен дух на сътрудничество. Благодаря, господин председател. Малко по-дълго говорих, но се опитах да представя по-пълно ситуацията. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на посланник Вимон, генерален секретар на Европейската служба за външна дейност. Благодаря, господин председател. Аз ще се опитам да бъда максимално кратък, защото всичко почти беше казано. Искам да ви предоставя само малко допълнителна информация. Трябва да се направи разграничение между Либия от една страна и Тунис и Либия от друга страна. Ситуацията, както може да се представите, не е точно същата. Що се отнася до Либия, това, което правим в момента, е да следваме един а, тристранен подход. Първо, да продължим с евакуацията на европейски граждани. И тук искам да похваля работата на унгарското председателство, защото в много трудни обстоятелства те свършиха отлична работа. Както каза и комисаря, считаме, че сега около има в момента около хиляда граждани на Европейския съюз, някои от тях нямат намерение да напускат. Основният проблем през последните дни е, че редица граждани, които не са точно от Европа, а от Египет и Тунис, се събират по границата, най-вече между Тунис и Либия. И те търсят помощ, за да, да се върнат в страните на происход. Около 20-30 египетски граждани има в Тунис в момента и търсят начин да се върнат в страната си. Египет, разбира се, мобилизира а, своята работа и се търси помощ от Европейския съюз. На второ място, в идните дни ще е необходима повече хуманитарна помощ. НПО бавно навлизат в Либия. Знаете, че те навлизат най-вече в Бенгази, в източната част на страната. Те отиват в болници и установяват там доста сложна ситуация. Затова е необходима помощ с медицинско оборудване и медикаменти, както и с храни, вероятно, ще са необходими през едните дни. Както беше заявено, от председателството. Остава и въпроса за предприемането на политически действия, за да се сложи край на насилието и да не се допусне драматично влушаване на ситуацията в Либия. Това са мерките, които предприехме, бяха наложени санкции, те бяха договорени в много кратки срокове и в Нью-Йорк и тук в Брюксел. Разбира се, всички следят с всяка изминала минута как се развива ситуацията и дали са наложителни нови мерки. Има много международни консултации, които са в ход. Що се отнася до другите две страни, Египет и Тунис, бих казал, че трябва да разгледаме две неща. Първо, политическата ситуация. Дали има доста голяма несигурност, свързана с временните правителства, които търсят решения в три насоки. Първо, конституцион, конституционна реформа, преразглеждане на Конституцията. На второ място, установяване на изборен процес. И трето, дали трябва първо да проведат президентски или парламентарни избори. Това са основните аспекти, които се обсъждат тези две страни. На второ място, следващото действие, което трябва да предприемем по отношение на тези две страни, е да видим в дългосрочна и средносрочна перспектива какви ще бъдат потребностите на тези страни от гледна точка на економическото възстановяване, решаването на социални проблеми и прочие. Един от проблемите, който трябва да разрешим през едните дни е как да получим по-точни искания от Тунис и Египет. Това ще отнеме вероятно време. Ние казахме какво сме готови да предоставим като помощ на тези две страни. Проблемът сега е да получим ясно искане от тяхна страна. Иначе отново ще се окажем в ситуация, при която Европа се опитва малко да наложи своята помощ затова ние искаме да избегнем днес подобно отношение. Тези страни не желаят подобен подход. Затова сме в диалог и трябва да намерим решение през едните дни. Смятам да спра до тук, тъй като ми изтекоха пете минути, господин председател. Председателят. Благодаря, господин Вимонт. Вие спазихте регламента за 5 минути. Давам думата сега на изпълнителния директор на Frontex. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Съвсем накратко ще говоря. Подготвил съм два слайда и вие ще можете да ги видите. Много добре казаха изказалите се преди мен, че все още има много несигурност в ситуацията. Не знаем на къде ще се развият нещата. Друго добра новина от господин Бимон беше, че не следва да разглеждаме тези страни като едно цяло. Те са различни и е необходимо да ги оценяваме по-отделно. Различните сценарии означава, различни миграционни потоци. Проблема от Тунис с Лампедуза, който продължава да съществува. Госпожа комисар обясни достатъчно добре какъв е състава на този поток от емигранти, економически емигранти, които се възползват от сриването на контрола. Това е един от сценариите. А другият, който предвижда пълен поток от иммигранти, които търсят защита, това е оперативният модел, за който планираме евентуална реакция, ако се развие този сценарий. Какво сме направили до този момент? Започнали сме операцията Хермес от преди една седмица по искане на Италия. Над 100% изпълнихме искането на Италия за техническа помощ и за помощ с персонал. Като акцента е за дейности за проверка около 100 незаконни емигранти все още има в Лампедуза, но и в други места има емигранти, които са били изпратени там от италианските власти. Наблюдението е изключително важен фактор. Работим по анализ на риска. Изпратих миналата седмица писмо до виш... за предоставяне на експерти в Frontex от международни агенции, за да се допълни капацитета от специалисти и да може да имаме пълнен обсек и обмен на информация, която да може да подпомогне нашите дейности. Поддържаме тесен контакт с службата за външна дейност и техния център за наблюдение на ситуацията, с Европол изпращаме информация. Госпожа комисар спомена за това. Европол работи много. Също Европейски офис за подкрепа на предоставането на обежище работи. Аз поддържам връзки с колегата предоставяме им и оперативна подкрепа. Няколко думи за операция Хермес. Както казах, в момента тя е разгърната изцяло. Ситуацията там е вече съвсем спокойна. Преди две седмици беше върховия момент. От известно време няма нови пристигащи в Лампедуза. Изглежда туниските власти вече активно си вършат работата след онзи кратък период, когато бездействаха. Виждате, тук в големите кръгове са дадени Цифрите в зеленото кръгче са е, броя на персонала, който осигурява връзка, а другите цифри са броя на емигрантите. Приготвили сме различни варианти за реакция. Не можем непосредствено да предоставим помощ техническа в момента. Знаете, че това изисква време, но въпрос е активно да предоставяме помощ и да не реагираме прекомерно в дух на паника, т.е. да има един баланс. Малта, както знаете, изпитва много силен натиск имат нужда от подкрепа от властите на другите страни членки. Аз днес ще пътувам за там и ще дискутирам възможността операция Хермес да се разшири и в Малта. Другията тема е Гърция. Ситуацията на границата с Турция е под контрол. 75% е намалението от на броя на емигранти от началото на ноември, но все още е, там има сериозни натиск. Все пак ситуацията не е чак толкова подобна с е, Северна Африка, защото все още има връзки самолетни с Северна Африка и можем да очакваме иммигранти. И евентуално алжирците ще са тези, които използват да минат през Турция с земната граница към Гърция. И накрая да отбележа и нещо, което спомена госпожа комисарят трябва да. Ако тази засилена степен на. Thank you, Mr. Now we... Тревога продължи, ще трябва да търсим и други средства. Сега ще дадем думата на представителите на политическите групи най-напред и след това бих предложил да дадем думата и на докладчика за споразумението между Европейския съюз и Либия, госпожа Ана Гомеш, както и председателя на делегацията за връзки с страните от Магреб, господин Панцери. Господин Панцери също е в залата. Предлагам всеки от координаторите да се ограничи в рамките на 2 минути, 2 минути и половина. Първо господин Босотил, госпожа Морбай. Обичайният въпрос, нещо ново, господин председател. Дали независимите депутати ще имат възможност да зададат въпроси? Може би във втория кръг, казва председателя. Първо ще дадем думата на координаторите от политическите групи. Давам думата на господин Босотил. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички гости, които приеха поканата ни да говорят пред нас тази сутрин. Аз съм доста обнадежден от това, което чух. Изглежда, че те държат ситуацията под контрол и ние приветстваме това. Ситуацията бързо се развива. Аз съм от Малта и само за една седмица, през миналата седмица в страната ми са пристигнали 12 000 евакуирани лица от 89 страни. Факта, е, че това стана много плавно, се дължи на факта, че имаме различни държави членки, различни страни, които изпращат самолети да приберат техните граждани. Ако тези 12 души бяха либийци, дали другите страни щяха да изпратят самолети, за да помогнат. Надявам се, че това ще, ще да е така. Кои са нашите приоритети? Първият ни приоритет е ясен – да спрем насилието и това трябва да бъде в основата на нашите действия. Аз приветствам санкциите наложени от ООН, от Европейския съюз. Може би те няма да са достатъчни да се сложи край на насилието в този момент. Вторият ни ясен приоритет е да изпратим хуманитарна помощ на либийския народ. Ясно е, че либийският народ вече изпитва недостъг на храни, на медикаменти, затова ние трябва да изпратим хуманитарна помощ. Третият приоритет, е, но не по значение, е да имаме план за евентуална спешна ситуация, свързана с иммигрантски потоци. Очевидно, никой от нас не би искал това да се случи, но може да се случи, защото се случва между границите на Либия, Тунис, Египет. Тези зони вече са зони, където възниква хуманитарна нужда. И ясният отговор е какво ще се случи, ако тази масова вълна от Либия тръгне към Европа. Трябва да се намери отговор на този въпрос. Дали имаме план да се справим с хиляди души, които бягат от Либия в посока Европа? Дали има оперативен план на Фронтекс, който да е готов да се предприема такива мерки при нужда? къде ще бъдат ам, а, транспортирани хората, които бягат от Либия от страна на Фронтекс, дали в а, освободени части на Либия, като Бенгази или в различни държави членки. И в такива случаи в кои държави членки точно? Знае, че в съвета, както каза и госпожа Малстром, изглежда няма особен апетит а, за приемането на хора, но ние сме изправени пред трудна ситуация и при такава трудна ситуация всички трябва да обединим усилията си. Господин Мураес има думата. Благодаря. Мисля, че краткосрочно свършихме работа и тя се оценява високо от гражданите. Става дума за първоначалната дейност на Frontex. В парламента бе изпратена делегация от Либия ние разбираме, че там има голям натиск по отношение на иммиграцията. Знаехме, че това се случваше още преди това. Знаем какво, какви са проблемите и на малата по отношение на иммиграцията. И първият ми въпрос, независимо, че в Лампедуза вече няма такъв натиск от иммигранти, е е, заключенията на съвета, вие казахте, че няма голямо желание да се приемат хора и да се споделя бремето. Проблема, който имаме в парламента е, че тези проблеми вече съществуват. Господин е, Босотил е, говори за извънредно положение и спешни случаи. Има хора в тези страни от всички е, социални среди и доходи, които са готови да дойдат в Европа и не бива да си мислим, че няма да дойдат. Ще дойдат. И е, въпросът ми е съвета усеща ли, че има спешно положение? Има ли има ли възможности да се справим с положението? Директивата за спешни случаи, за услугите, може ли да се използват, за да се решат тези неща? И второ, ако ние усещаме, че нещата са спешни, не следва ли да има по-големи възможности за сътрудничество с страните, от които идват иммигрантите? Да има ясни споразумения за партньорство, които да отчитат променените отношения на тази страни с Европа, факта, че има младо поколение, което е добро, добре образовано, защото там има и вътрешно изместени хора. Проблемите са много сериозни, така както ги спомена и господин Бусотил. И затова отново питам, в съвета усеща ли, че има спешна нужда да се преработят и законите за миграция и търсене на политическо обежище? Ще има ли дългосрочни мерки или ще се опитаме пак краткосрочно да решим нещата на парче? Благодаря, господин Мораес. Госпожа Вебер. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря всички уважаеми гости за присъствието им тази сутрин и за това, че ни дадоха информация за последните събития и че реагираха толкова бързо. За нас е много важно като депутати от Европейския парламент да получаваме информация, да има възможност да зададем поясняващи въпроси. Позволете ми да кажа нещо в личен план. През 1989-90 година, когато настъпи промяната в режимите в Източна Европа, Европейския съюз, европейските общности тогава бяха напълно изненадани. Изглежда обаче, че и сега Европейския съюз се оказа изненадан от промените, защото говорим за смени на режима в Африка – аз напълно разбирам, че трябва да правим разграничение между Египет и Тунис от една страна и Либия от друга страна. А кой знае кои други страни ще трябва да разглеждаме в бъдеще. Разбира се, ние сме разумни хора и трябва да разберем, че има на место и европейски граници и те са приоритет за Европейския съюз също. Но същевременно времено струваме се, че най-ужасното е, че дори сега, докато говорим в Либия, се убиват хора, хора умират и се надигат гласове, не само моята гласа, че и този път Европейският съюз реагира не непременно така, както трябваше, е малко по-късно и може би недостатъчно силно. Разбирам, че сега се опитваме да направим това, което трябва. Имам един-два въпроса. Разбирам, че в Frontex вече се работи по различни сценарии в зависимост от ситуацията. Имат експерт за анализ на риска. На нивото на Европейската комисия има също сътрудничество, но въпросът ми е следния. Смятате ли да създадете едно звено за разрешаване на кризи, което да действа всеки път, когато възникне криза и да работи по план А, Б, С. Това за нас ще бъде много важно, защото не става дума само за действия, но и за средства. И един извънреден фонд от 25 милиона е, е нищожен. Надяваме се, че нещата няма да преминат към гражданска война. Благодаря, госпожа Сържентини има думата. Благодаря, господин председател. Всеки, който бива евакуиран, също е беженец, ако напуска място, кое, където не е спокойно. Та, ние изплаш, изпращаме кораби, самолети, за да евакуираме европейци от там. И а подписахме споразумение с Ливия да връщаме иммигрантите там. Фронтекс може ли да ни отговори? Какво се случи с споразумението между Италия и Ливия? и споразумението на Европейския съюз с Ливия. Кой в момента осъществява контрол в е, Средиземноморието? Първо, за да спаси хора, които се опитват да напуснат. Чух, че представителя на Frontex каза, че помага на Италия с контрола. Какъв контрол, искам да попитам. Когато бяхме в Атина, разбрахме, че един бежанец не може да иска политическо убежище от Фронтекст Добре, ако не може, тогава какво точно контролира Фронтекст? И колко заявки за предоставяне на политическо обежище има от страните от Магреб до този момент? Точно преди е, лятото си е, говорихме тук за Иритрея и хора, които са били задържани в Либия и не са могли да се върнат в родината си. Отново се говореше за споразумение с Либия. Смятам, че трябва да направим оценка с кого се споразумяваме там, как бихме могли да повишим отговорността си към другите. Много цинично е да виждаме, че тези, които се предполагаше да създадат е, спокойна ситуация в е, Средиземноморието, всъщност в момента са опресори. В е, Лампедуза не може да се каже, че се успокоила ситуацията поради това, че хората, които са били там да упражняват контрол, си вършат работата. Така че не трябва да се опитваме само временно да решаваме кризите. Трябва да търсим постоянни решения, да имаме ясна и твърда политика за е, обежище. Давам думата сега на господин Таварес. Uh, Благодаря много. Благодаря на всички участници. Благодаря за информацията, която ни предоставихте за това какви са плановете ни. От моя гледна точка говорим за една голяма гранична операция, но това все пак е, е само операция по наблюдение и контрол на границите. Но какво ще стане, ако се превърне в голяма хуманитарна операция? Една гранична операция може да не е достатъчна в този случай. Имаме 5000 км от Марокко до Сирия. Всеки от тези километри създава огромен хуманитарен риск. Аз съвсем не съм облегчен от а, това, което каза господин Лайтенен а, или това, което казаха господин Вемо а, за разликите между държавите, защото това може да създаде множество различни ситуации по границите, например, между Сирия и Турция, където продължават да пристигат беженци. Ние трябва да сме готови в рамките на нашите граници да имаме центрове за приемане. В случай, че има увеличаване на заявленията за обежище, трябва да има също и солидарност за преразпределенето на хората. Има доста объркване между търсещите обеждане и обежище и нередовните иммигранти, особено що се отнася до Тунис. Тунизийците имат закон, съгласно който, когато един мигрант се върне, се счита за престъпник в Тунис, така че той не се счита само за незаконен иммигрант. Ние не, какво сме направили за промяната на този закон в Тунис и как може да се намали притока на хората, които търсят убежище. По решението за преразпределяне на, на хората са предвидени първо да се видят кои са приоритетните а, региони в случай на спешни нужди. Хуманитарните кризи не стават а, според календара те не стават през март или някой друг определен месец. Нещо друго. Звеното за а, преразпределен на хората, за преместване на хората. Ние можехме вече да предприемем мерки за създаването на такова звено за презаселването. Ние създадохме зависимост от диктаторски режими, за да се справим с емиграцията, като прилагаме една нереалистична политика. Италианският вътрешен министр казва, че ам, споразумението с Либия е в, в сила, то обаче не действа в момента. Ние трябва да преосмислим политиката за миграцията. Имаме една бърза а, и надежна политика за решаване на проблемите, свързани с миграционните потоци. Господин Бургецио има думата. Много благодаря, господин председател. Благодаря на всички наши гости. Имам два коментара по някои теми, които бяха повдигнати. Първо, какви са критериите, които използват при вашите оценки? Говорите за 25 милиона евро. Какво ще покрият те? Виждате какви драматични събития се случват, какви са последиците и за Малта, и в Лампедуза. Ситуацията е действително спешна. И Хората в Лампедуза посрещнаха с добро иммигрантите, героично се справят. Там има само 4000 души население и изведнъж се появиха 6000 иммигранти – Нямаме информация. Не знаем какво се случва там с здравеопазването, с хигиената. Сигурен съм, че има нужда от повече средства. Знаете, Европа винаги е било ясно, че южните граници са по-щекотливи като проблем. Може би напоследък имало по-малко иммигранти, но това е защото беше зима. щом дойде пролета и лятото, за хората става много по-лесно да пресичат Средиземно море по море. И бъдете сигурни, че тогава много повече хора ще тръгнат и Тунис много трудно ще упражнява контрол. Да не говорим за Либия. Там положението е толкова експлозивно. Та, Искам да разбера какво предвиждате, какъв е графика, какво възнамерявате да направите, като се има предвид, че определено ще има много е, силно извънредно положение. Подготвени ли сме за това? Страни като Малта и Италия не могат да бъдат оставени да се справят с тези проблеми сами. Чувам много хора, които убедено говорят за солидарност. Е, и тук в парламента се говорят много високопарни декларации за това какво говорим, как сме готови да реагираме при извънредни положения, но трябва да имаме готови мерки, защото определено ще има спешни ситуации, ще има повече иммигранти, за които ще трябва да се погрижим. За това трябва да споделим отговорностите си. Това ще бъде много голям проблем и трябва да има съответно планиране за справяне с въпроса, защото Италия и Малта не могат да го направят сами. Също така искам да ви попитам какво мислите за предложението на италианския министр за план Маршал – за економическа и социална подкрепа на народите от Северна Африка. Защото това е една възможност. Ако можем да им дадем съответна подкрепа или ако не можем, какво можем да направим друго? Госпожа Гомес, която е докладчик за споразумението Европейска съюз Либия не е в залата. За това ще дам думата на господин Банцери, който е председател на делегацията за връзки с страните от Магреба, след което ще продължим дискусията с участието на депутати. Господин Панцери, имате думата. Благодаря, господин председателю. Да, знаем, че всеки преходен период е труден. Примери за това са Египет и Тунис, а в Либия нещата се влушават и осложняват все повече и повече. Смятам, че не бива обаче да се надяваме нещата скоро да се оталожат. Те в момента се завихрят все повече и повече, както вече казах. Затова имаме нужда не само от краткосрочни, а и от средносрочни планове за действие. комисар Фюле и комисар Малстром в този смисъл трябва да действат много координирано и да разполагат, разбира се, с много економически и политически инструменти. Не на последно място се нуждаят и от една дългосрочна перспектива. Защо? Казвам дългосрочна, защото всички тези миграционни потоци, които пристигат в Тунис, няма да останат в Тунис. Затова имам едно конкретно предложение към госпожа Малстриом да включи в програмата си за действие увеличаване на бюджетното субсидиране 25 милиона евро съвсем не са достатъчни. Това първо. И второ, един друг въпрос, който също смятам, че трябва да бъде преразгледан е именно разпределението на хуманитарните действия на Евросъюза. Нещата са свързани тук с нашите съседи. В Средиземноморието се развиват нещата, а виждаме, че американците пак ни изпреварват. Трябва да вземем пример от а, тяхната бързина и от това как бързо и светкавично реагират и се оказват на мястото на събитието. Винаги първи, винаги преди нас. Дори когато става дума за нашите най-близки съседи. Бих искал, разбира се, да посоча необходимостта на първо място да се подкрепи, да се инвестира, ако мога така да кажа, Тунис. Тунис е държавата, където има изгледи най-бързо да се установи демократично управление. И това, ако подпомогнем тях на първо място, в крайна сметка ще се окаже добра инвестиция, ще се окаже подкрепа на целият демократичен процес в региона. Ако в, успеем да подпомогнем демократичния процес в Тунис, ще дадем пример за всички останали. Благодаря. Думата имате за две минути, моля. Благодаря. Искам да задам въпрос на господин Вимон. Вие говорихте за приоритети, да се спре насилието. Това е госпожа Нагомес. Гомес. Знаем, че е, трябва да спрем един психопат. И този психопат разполага с химически оръжия. Та, защо не изпращаме. Знам, че няма решение на съвета за сигурност, но обмисляме ли някакви варианти, някакви предложения, както коментират американците, особено като се има предвид, че освен, че сме отговорни да защитим либийските граждани и други граждани в Либия, ние имаме отговорност да защитим тези 100 000 европейски граждани, които са там. Второ, по отношение на бежанците, на иммигрантите, какви са нашите европейски приоритети? Да ги държим извън Европа тези орди или е, е, да мобилизираме Фронтекс да ги държи навън или и имаме намерение да отпуснем сериозна хуманитарна помощ. Да имаме видимост. Нямаме такава, не се знае. И като предоставим такава хуманитарна помощ, да улесним и Върховния комисариат за бежанците да овладее положението, което всъщност е реалната подкрепа. Не е да излизат хората от страната, да се овладее там положението. Второ, има много е, иммигранти, за които не се говори. Не става дума за е, е, хора от Египет, от Туниси, от, от Судан. Те са от много от други страни, идват. И какво се прави за тях? Къде биват разпратени те? Предимно в Бенгази? И Накрая. Опитите на Европейския съюз да окажат влияние върху политическите е, агенти, които могат да въздействат върху този психопат. В Бенгази се създава национален съвет. Ние би следвало да влезем в контакт непосредствено. Ние опитваме ли се да създадем политическо влияние там? Благодаря, госпожо Гомес. Сега ще изслушаме отново гостите в същия ред. Давам най-напред думата на послани Георгус, представител на унгарското председателство. Моля ви да бъдете възможно най-кратък. Благодаря, господин председател. Ще бъда действително кратък. Първият елемент за признаването на всички услуги, които Малта предостави не само на европейските граждани. Трябва да кажем, че те високо се ценят и това беше оценено и по времето на заседанието на съвета. Мисля, че това бяха героични усилия от страна на една малка страна. По въпроса за споделянето на а, риска. Трябва да гледаме картината в по-широк план. Има много бежанци, които дойдоха през 2010 без да се говори много за това. Но ситуацията, що се отнася до отделни държави членки, е, сега е доста сложна и следва да имаме предвид, е, че става дума за едно хоризонтално споделяне на е, бремето на всичко. Що се отнася до неотложността на мерките, мисля, че съветът гледа сериозно на нещата и това беше доказано, че въпроса се обсъди по времето на февруарския съвет, Европейския съвет в дневния ред е на Европейския съвет през месец март, т.е. и в следващия съвет през юни ще бъде разгледан въпроса, т.е. ситуацията ще бъде следена ние искаме системата за обежище да задейства до 2012. Това е гледната точка на председателството. Относно последиците за неприлагане на споразумението между Италия и Либия, следва да имаме предвид, че за момента миграционните потоци в Либия и между Либия, Египет и Тунис се движат хоризонтално – Разбира се, ако се премине към вертикална тенденция, това ще бъде огромно предизвикателство за Европа. На съвета държавите членки споделиха мнението, че европейските институции, Европол, Фронтекс, службата за външна дейност са в състояние да контролират ситуацията и да подготвят средносрочни и дългосрочни стратегии. Благодаря, комисари Малстрем има думата. Благодаря. Естествено, не, незабавно трябва да окажем подкрепа на съседните страни на Ливия, за да могат да облегчат хуманитарната ситуация и ние правим това. Активирали сме механизми, хора има там, работим с неправителствени организации, изпращаме средства и разбира се, наблюдаваме ситуацията във всеки час. Няма официална група за работа по кризата, но има хора, които са в контакт с, госпожа Фуле, с господин Фюле, с госпожа Аштан, с госпожа Георгиева. Поддържаме връзка с председателството, с всички, които действат в района. Нашия представител миналата седмица, господин Готерес, работи така, че има група, която е в постоянен контакт по тези въпроси. Естествено би било отлично, ако има тази система или звено за предоставяне на обежище. Това е наше желание. Знам, че е, унгарското председателство се опитва да направи каквото може. Искам да окоръжа всички страни членки да работят по този въпрос. Разглеждаме различни сценарии с Фронтекс, с страните членки, да видим какви положения евентуално може да се случат и какво може да стигне до границата на Европа. Говорих за 2050 25 милиона, които са отпуснати. Разбира се, ако има голям поток от иммигранти, голяма хуманитарна криза, ще трябва да търсиме и да идентифицираме всички източници за средства. Член 78 алинея 3 предвижда от договора, предвижда при извънредни обстоятелства да могат да се вземат решения за предоставяне на средства, допълнителни средства. Всичко това се прави. И също така обмисляме различните възможности за подкрепяне на хуманитарните ситуации. Разбира се, няма, както каза и господин Басотил, няма голямо е, желание в страните членки да има вътрешно разположение на, е, на емигрантите, но има желание за подкрепа. Говорихме, е, говориме за това какво е необходимостта от техническа помощ, Малта определено е подложена на огромен натиск и ние реагираме. Търсим и от страна на комисията различни възможности за реагиране, а също и дългосрочно да се подпомага региона за развитие на демокрацията, също и за политиката за законова миграция. Това са дългосрочни мерки които ще бъдат огледани от службата за външна дейност. Така че мисля, че това, което може да се направи, се прави. Разглеждаме различните вида сценарии, знаем, че ще е, може да дойде и по-голяма криза и не смятам, че ще се случи момент, в който Франтекс или страните членки ще отблъскват е, иммигранти и ще ги връщат обратно. Благодаря. Сега генералният секретар господин Думон. Благодаря, господин председател. Само искам да добавя нещо към вече казаното от комисаря и от председателството на съвета. Разглеждайки фактите на място, е важно да се направи разграничение между различните категории мигранти в кавички, които наблюдаваме в момента. На първо място имаме европейски граждани, които бяха евакуирани и а, са на път към дома си. Има тунизийци, а, египетски граждани също, които пресичат границата, за да се приберат у дома си, поне за момента. Един от проблемите, пред който сме изправени днес е на тунизийската граница, както казах и по-рано, където има египетци, които са отишли, може би, на грешната граница и искат да се върнат в страната си. Искам също да направя разлика между това, което виждаме на границата между Египет и Либия. Египетската армия се грижи за всичко и го прави по един а, много подреден начин, така че нещата се движат добре. На тунизийската граница обаче а, има изглежда липса на човешки ресурси, на оборудване. Има призив а, за оказване на помощ от международната общност и ние се организираме в момента. Има и втора група, за която никой не е говорил до сега. Това са граждани на трети страни. Около 25 000 китайски граждани, също толкова а, турски граждани, хора от а, Филипините и другите, които също търсят помощ. Ние а, им помагаме и се опитваме да им помагаме да се приберат а, в. А, и техните страни също са изпратили а, свои представители, също и кораби да ги приберат. Бяха поставени доста въпроси за гражданите от Южна Африка. За сега нека да бъдем прозрачни. Ние не сме видяли много такива граждани. На границата между Либия и Египет или Либия и Тунис, къде са те, е трудно да се каже. Дори някои от властите на страните на происход Чад, Мали, Нигер, считат, че те вървят на юг поради насилието, което се появява по крайбрежието. Затова предпочитат да отиват по-скоро на юг, отколкото на север. Но за сега, съгласно информацията, с която разполагаме, не сме виждали голям брой такива лица. И на последно място, проблем, който също може да възникне, наблюдаваме случилото се в Лампедуза, може да има граждани на самата Либия, и ако нестабилността остане, може би ще има необходимост тези хора да напуснат страната си и да потърсят убежище другаде. Ние наблюдаваме всичко това внимателно, за да видим какво можем да направим. За сега обаче е много трудно да се направи точна прогноза за това какво може да се случи. Знаем, че представители на Frontex тук заяви, че говорим за повече от 1 милион граждани, от южните африкански държави, които могат да дойдат. Може и да е така, но за сега това не се е случило и трябва да следим всичко това много внимателно. Вторият въпрос, който беше отправен към мен, се отнася за Тунис. Господин Панцери, вие бяхте прав, че Тунис може да бъде страна, която може да бъде успех, ако всичко стане добре. Ние говорим за напреднал статут, ние искаме да договорим такъв, да ускорим преговорите за предоставяне на такъв статут. Отново, единственото, което мога да кажа е, че за да се преговаря са нужни две страни и пред себе си ние трябва да имаме органи, които са в състояние да водят преговори. В настоящия момент, разбира се, тунизийските власти се опитват да намерят изход. Те преговарят с опозицията в страната им. Видяхме, че министър-председателя подаде оставка, беше назначен вчера друг министър-председател и той вече е подложен на сериозна критика. Вчера един министър, министъра за науката и индустрията също подаде оставка, така че ние трябва да работим с тунизийските власти. За сега имаме само временно преходно правителство, но от тяхна страна трябва да получим яснота по какъв начин можем да вървим напред заедно. Имаше и трети въпрос към мен, а именно какво правим, за да сложим край на насилието. Химически оръжия. Аз съм чул за това. Също а, съм чул и за войници. А, това е само информация от медиите, информация, която трябва да бъде оценена която трябва да бъде потвърдена, но за сега ние не сме получили такова потвърждение. Ние сме в контакта с съответните организации, които се занимават с тези въпроси и се надяваме, че ще имаме повече яснота, но към момента няма доказателства, че това се е случило. На второ място, за затваряне на въздушното пространство. Това е една от идеите, която възникна по време на разискванията в съвета за сигурност. 15-те членове на съвета за сигурност обаче решиха да не налагат такава забрана върху въздушното пространство. В бъдеще ще видим как ще се развие този въпрос, но към момента няма такова затваряне на въздушното пространство. И така, нека да видим по какъв начин ще се развият дебатите. Ситуацията се разглежда непрекъснато, следи се много внимателно, има тясни консултации с всички държави от съвета за сигурност, както и тук, вътре в Европейския съюз. Благодаря. Разбирам, че комисария Малстром трябва да напусне. Искаме да я благодарим отново за нейното присъствие и за нейното участие. Сега искам да дам думата на господин Латинен. Моля ви също да бъдете кратък, за да можем да имаме и втори кръг и да се вместим в времето, в което сме ограничени. Благодаря, господин председател. Обещавам съвсем накратко да говоря. Първо, въпроса. Какво ще стане, ако трябва да повторя, че имаме 6 разработени сценария, а седмия е комбинация от всички тези 6. Според тези сценарии ние имаме и изготвени различни планове за реакция. Как ще координира ситуацията Frontex? имаме нужда поне от две неща. Първо, приемаща страна и второ, участници. С други думи, страните, които да допринесат за тези операции. Работим много усилено да окоръжим съответно тези две страни от процеса. Нека да напомня отново, че тези сценарии се разработват е, по начин, по който да не бъдат е, униформен отговор за всички проблеми. Тоест, е, тъй като ще има толкова раз, различни миксове от иммиграционни потоци, сценариите предвиждат именно това. Същото се отнася и за оперативните планове. Във всички тях начина на действие не е един и същ. Ако ще има масов поток от хора, който ще търси международна защита, абсурдно е да се мисли, че Frontex и съвъртените членки ще се мъчат да предотвратят това. Въобще да не ви хрумва. Въпросът имаме ли звено за кризи? Когато се получава извънредна или критична ситуация, това е най-неподходящия момент да се сменят процедурите и съществуващите структури. Това се отнася и за моята агенция. Използваме механизмите, които са създадени. Контрол. Какъв контрол? Контрола е основна част от дейността и процеса, където се установява идентичността на личността и целта на пътуването. Не трябва да забравяме, че е, Върховния комисариат за бежанците също работи и ние се опитваме да си синхронизираме дейността в тази област. Нека да повторя, че не са достатъчни дейности само по границата. Всички трябва да са наясно с това. Това не е решение. Ние сме само част от решението, каквото и да е то. Един коментар за различните иммиграционни потоци. Господин Вимонт коментира. става дума не само за потоци, които влизат в Европа, но има и поток от иммигранти, които излизат от Европа и се връщат в страните си. Тоест, обратен поток не е много голям, но той съществува. И това е момент, който трябва да се отчита. И накрая, изграждането на капацитет. Това ще бъде изключително интересна дейност. Тоест да мислим за създаване на кризи, за, за, на структури за управление на кризи в Европейския съюз. Според мен до момента не сме се занимавали в програмите за управление на кризи с елемента на управление на границите – защото ние трябва да търсим и елемент на сътрудничество с трети страни и е, това според мен ще се случвате първа. Благодаря. Сега, в момента е 10.20, казва председателят. Както казах, склонни сме да прескачаме определеното ни време. Сега започваме втория тур от въпроси. И предлагам да чуем по един представител от всяка политическа група, включително независимите, една минута, минута и половина, така че да има време и за отговори. Като имате е, предвид, е, че и преводачите ще са готови да ни дадат още няколко минути. За това сега господин Яколино, моля. Благодаря, господин председател. Благодаря и на благодаря и на представителите на комисията, които дойдоха да обсъдят днес с нас един толкова наболял проблем като ситуацията, като положението в Северна Африка. Какво виждаме там? Насилие, временни правителства, но сякаш се налага и впечатлението, че се подемат и инициативи инициативи, като например подетата от ООН, като санкциите, санкциите, които предшестваха нашите, като например економически санкции в областта на енергията. Имам три бележки. На първо място убежището. Убежището трябва да бъде първи приоритет, след това Фронтекс трябва да получи нов мандат, за да бъде по-гъвкав, по-подвижен. И една вълшебна думичка, господин председателю, солидарност. Тази дума много я спрягаме нагоре-надолу, но малко я практикуваме. Може би трябва да организираме посещение в Малта, за да изразим лично солидарността си или пък, например, Лампедуза. Благодаря. Господин Босотил, по процедурен въпрос. Доколкото разбирам, вие казахте, че ще дадете думата само на един от политическа група, но трябва да прилагаме системата ДОНТ. Да, ако разполагаме с време, казва председателя. Имаме 10 минути допълнително време от преводачите. Трябва да намалим иначе броя на хората, които да искат да се изкажат. За сега списъка съдържа 15 имена, т.е. ще се окаже невъзможно. Затова нека да използваме и процедурата за писмени отговори от Службата за външна дейност или от Европейската комисия. Сега искам да дам думата на господин Крайсел Дефлер за една минута, ако обичате. Много благодаря, господин председателю. Има, има филм. Филм, който ми напомня много на това, което се случва в момента от 6 месеца обсъждаме едно и също нещо. Господин Лайтенен, дали бихте ме погледнал на вас, ви говоря? Преди 5 години, заедно с господин Бусотил, направихме едно посещение на Фронтекс и тогава Фронтекс не се занимаваше с, бежанските иммиграционни потоци, а просто ги измерваше. Кажете ми, ако обичате, как в такъв случай можем да защитаваме достоинството и човешките права на тези беженци? Те са еднакви навсякъде и за всички, и за беженците в Малта, и за тези в Лампедуза. Преди пет години се раз... развихри там една жалка сцена. Берлускони и Кадафи се спогодиха сдушиха се за постигане на лични цели, а не за управление на иммиграционни потоци, каквато беше Ушкин целта. Затова смятам, че тук трябва да поведем един истински, един същински дебат по въпроса. Господин Бургезио, господин Бургезио, вие бяхте Вие бяхте последният изказал се, а всъщност нищо не допринесохте. Благодаря. Госпожа Инфелд, благодаря господин председател. Да, тези обиди и оскърбления са много неуместни. Нещата са драматични, трагични, така че не бива да намесваме лични нотки, окраски. Споразумението между Либия и Италия даваше резултати до сега. Председателят, имаме проблем с времето. Госпожа Интфелд има думата. Да, господин председателю. Мисля, че това не е особено но Имаме сериозни проблеми, които са пред нас. Ще направя някои общи бележки. Може би като европейци трябва да помним, че сега може да се е, държави, където хората идват, но преди ние бяхме страни на происход, където хората бяха от, е, от война, от е, бедност и търсиха по-добър живот другата и не бяха третирани като а, престъпници. Имам три въпроса. Тук се спомена участието на Европол. Искам да разбера точно какво е било участието на Европол и как се е сътрудничал Европол с Фронтекс. Втория ми въпрос е най-вече към унгарското председателство и към господин Вемо. Има и други страни, които не обсъдихме днес, където също нещата са в развитие. Има ли някакви планове, някаква помощ, която да предвиждаме? или пък приток на беженци от тези страни. И най-сетне, жалко е, че комисаря си тръгна, но тя спомена, а може би някои от другите могат да отговорят. Мисля, че тя действително работи обаче много добре, много усърдно. Тази сума от 25 милиона за спешни нужди това е сума, която изглежда твърде скромна за ситуация от такъв мащаб. Може би останалите ще могат да кажат нещо по какъв начин ще се разпределят тези средства и за колко още средства можем да разчитаме. Благодаря, госпожа Келер. Една минута. Благодаря. Въпроса за комисията. Надявам се, че някой може да отговори. Има бежанци в е, Либия, които ние изпращахме обратно от Италия. Каква защита им предоставяме? Не се ли чувстваме отговорни за хората, които изпращаме обратно в Либия? Въпрос за Франтекс. Вие казвате, че не възпрепятствате хората да влезат в Европейския съюз. Но искам да разбера какво точно прави Франтекс. Какво е правил последните няколко седмици в Средиземноморието? Как оценявате времето, когато пристигах хора, в момента не пристигат? Какво точно правите? Въпрос за съвета. Кога ще приключите с процеса за съвместно вземане на решение за презаселването и накрая? Как когато... Какво смятате? Смятате ли, че тук има а, заплаха за сигурността или отчитате ситуацията и като една позитивна резолюция развиване на демокрацията? Много благодаря, господин председател. Аз даже и за по-малко от минута ще се изкажа. Е, искам да попитам за изказванията на госпожа Аштън от името на Евросъюза. Ясно е, че говорим нещо, което никой не разбира и най-малко нашите съграждани. Имам едно практическо питане. Тези, които приеха да приемат емигранти и бежанци, които прииждат от арабските страни, Очаква се, че те ще дойдат тук, ние ще ги приемем и ще ги интегрираме в обществената тъкана, няма да ги захвърлим в бежански лагери. По въпрос за реадмисията, има ли развитие по този въпрос? Благодаря. Два кратки въпроса към унгарското председателство и на останалите участници. Защо е толкова естествено европейските данакоплаци медицински сестри, учители, древни предприемачи да трябва да плащат цената за тези паднали диктатури? Не може ли да се реши, че тези замразени средства, огромните средства, които са били отнети от тези диктатори от собствения народ, да бъдат използвани за покриване на разноските на страните, където пристигат огромни потоци беженци и търсещи убежище. Втория ми въпрос, комисаря Малстром каза, че при никакви обстоятелства тези страни няма да бъдат връщани в страните на происход. Разбира се, ако те са под заплаха, но говорим за демократичен преход. Надяваме се, че демокрацията ще настъпи там скоро, защо тогава не можем да ги върнем в техните демократични страни. Благодаря. Сега а, разширение на системата Дехонт от НП. Господин Папа Николао има думата. Моля. Благодаря, господин председател. Господин Лайтинен каза, че в положението се намесва и проблема с иммиграционните потоки в, потоци в Гърция. В е, Турция преди два дни бе съобщено, че те няма да приложат новото споразумение, което се опитваме да оформим. Преговорите са приключили. И то поради а, е, това, че не са получили облегчен визов режим. Каква е реакцията по това е изявление на турската страна? Господин Ламбрининец, една минута. Читам, че е кризисната ситуация, каквато наблюдаваме сега, поставя по неприятен начин нещо, което обсъждаме отдавна, а големите ограничени недостатъци на Дъблин аз не съм удовлетворен от отговорите на комисаря, че много държави членки и че съвета не искат да окажат солидарност за презаселването. Не съм удовлетворен, защото виждам отново, че има а, едно а, предаване напред-назад на отговорността. И топката непрекъснато се премята Въпросът ми е към съвета, тъй като госпожа Малстром не е тук. Има ли заявена готовност да се приемат лица, които търсят убежище и да бъдат прияти техните заявления на границата? Мисля, че оказването само на финансова помощ на страните по границите няма да помогне на Малта, на Гърция или на Италия да се справят с тези миграционни потоци. И в крайна, случ... в крайна степен хората, които ще бъдат най-силно засегнати, са търсещите убежища. Защо не се събуди съвета и да се сложи край на това, да не се допусне катастрофа за държавите членки и най-вече за търсещите убежище. Благодаря, господин председател казва господин Бонсеньоре. Да, това е всъщност потвърждение на нашата политика да подкрепяме силните на деня в името на една предполагаема сигурност. Искам да попитам съвета какво възнамерява да предприеме като мярка, за да създаде основа, здрава основа, а не здрава и силна личност, която да управлява. Какъв е планът на Еврокомисията? Каква е нейната програма, за да тласне отново напред социалните и економически процеси на развитие в Средиземноморския басейн. И в заключение искам да подчертая колко е жалко, че не успяваме да изпреварим събитията или поне да ги предвидим. Никой не вярва вече в ефективността на нашите мерки. Съжалявам, но не мога да се присъединя тук към възгласите на похвала, които се чуват. Благодаря. Кармен Ромеро има думата сега. Благодаря, господин председател. И аз имам усещането, че тук в Евросъюза не разбираме какво се случва. Тази революция, която се развива в момента от другата страна на Средиземноморието е нашата революция. Наша революция, която ни засяга. Така че смятам, че е напълно безсрамно от наша страна да говорим за революцията и за това, което се случва от другата страна на Средиземноморието, само за да обсъдим енергийните доставки или правата на европейците. Там нищо друго изглежда не ни вълнува. Аз съм засрамена от това наше късогледство. Направо ме е срам, че съм европейка. Когато слушам такива работи, Фронтекс трябва да се промени. Защо? Защото правителствата, които в момента възникват в тези държави, каквито и да са те, в момента дори и да са времени и преходни, все пак са демократично избрани. В момента напълно действаме късогледо, безсрамно и недостойно. Благодаря. Госпожа Алфано има сега думата за една минута. Благодаря. Уважаеми госпо... колега, само че не е филм, ами е направо граничи с безумието и с сюрреализма. Все, все едно, че сме в е, приказка като Алисия, Лисъл в страната на чудесата. Как така доскоро подкрепяхме правителства, като правителството на Гадафи, чрез е, сделки, економически, търговски подпомагахме не само Либия и правителството на престъпния Гадафи, а и Тунис. гледахме на тези държави като на туристическа дестинация, където освен всичко останало посещавахме и центровете за задържане или реадмисия на иммигранти. Когато ги посещавахме, гледахме на, другата, на друга страна, за да избегнем неприятните гледки. Е, аз на това му викам провал. Нека да се изкажа. Аз не прекъснах никой от преждеговорившите. Оставете ми аз да се доизкажа. Нашите граждани, нашите съграждани, нашите избиратели остават с впечатлението, че в момента залагаме на карта живота на много африкански граждани в името на търговски сделки. Същото се отнася и за политиката ни към спрямо Китай. Днес гинат хора Съжалявам много. Съжалявам много за колегите от Италия. Аз съм италянка, но трябва да приемаме критиката. Когато Кадафи започна да изтреби собственото си население, тогава всъщност получи финансиране от Берлускони, който каза, а, не го пипайте, оставете го на мира. Има Доста, които искат да вземат думата и да участват в дискусията, но ако искаме да дадем възможност за отговор от страна на гостите, които сме поканени, няма да можем да продължим така. Затова предлагам онези от вас, които няма да получат думата, да изпратят въпросите си, използвайки писмената процедура, за да получим писмени отговори от комисията и от Европейската служба за външна дейност. Сега искам да дам думата първо на послани Георгос и след това на генералния секретар Вимон и на директора Илке Лалетинен. По процедурен въпрос ли искате да се скажете, господин Тавариш? Да. Защо унгарските данакоплаци да плащат за всичко това? Нека да напомня, че първата голяма беженска операция беше през 1956 година с огромни потоци от Унгария и тогава беше поета сметката от държавите моля ви, придържайте се към процедурата, за да върви дискусията в нормален ред. Господин Георгис. Аз не искам да коментирам загубата на хиляди човешки живота през 56-та година в Унгария, но нека да отговоря. Въпросите за съвместното вземане на решение. Опитваме се да направим максимума унгарското председателство е готово да ускори дейностите по пакета за разселване. По въпроса за критическите ситуации в трети страни, не мога да прогнозирам, не смея, не знам докъде ще стигне процеса в арабския свят, но Европа трябва да може и смятам, че до този момент можеше да реагира в подкрепа на демократичните процеси. Защото напълно е ясно, че от една страна трябва да имаме сигурност на енергийните доставки, а от друга страна трябва да подпомагаме демократичните сили, които провеждат съответните процеси в страната и по този начин да дадем възможност тези страни да получат е, демократично бъдеще, да имат економическа и социална среда, която да не изгонва от страните милиони свои граждани. Вчера бяха прияти решения за санкции от съвета, вече се изпълняват за споразумението между Европейския съюз и Турция за обратно приемане. Мога да кажа, че съвета одобри резултатите от преговора между, е, преговорите между Европейската комисия и Турция и сега вече трябва да бъдат подписани, да бъде подписано и ратифицирано споразумението. Не мога да коментирам за момента. Нека да видим какво ще се случи. Европейския съюз се интересува много от това споразумение, а съвета също даде зелена светлина на комисията да влезе в диалог с Турция по въпросите за мобилността, което обаче не означава, че автоматично ще се е, промени визовия режим. По въпроса за солидарността. Една дума. Аз подсказах, че ситуацията е по сложно В е, дискусиите в е, съвета, макар че напълно се признава, че Италия и Малта имат големи предизвикателства в момента, някои страни членки е, също повдигнаха въпроса за своя капацитет да поемат легални или нелегални иммигранти. Тоест, трябва да има по-широка и по-хоризонтална картина и ако е необходимо, съвета ще се събере отново. Никой не каза ясно не. Но да ви дам пример. Примерно Швеция през 2010 година е приела повече от 40 000 иммигранти от Ирак и повече от 5 000 незаконни е, иммигранти от Сърбия без да иска помощ от е, механизъм за солидарност. Така че трябва да се отчитат всички усилия на различните страни и е, да се оглеждат е, проблемите във всички страни. А, що се отнася до елементите с, а, е, на отношенията с съседните страни, смятам, че генералният секретар ще говори за европейската политика за съседство. Тя се разглежда и в момента на дневен ред и вероятно ще бъде изменена. Благодаря. Сега давам думата на генералния секретар господин Вимон. Отново ще бъда кратък и ще продължа казаното от унгарското председателство. Знаете, че а, ние вървим напред с два кратка. Първо, опитваме се да създадем един пакет от мерки, който да бъде готов за Европейския съвет А, Върховния представител и комисията получиха задачата да приготвят предложения. Европейският съвет ще проведе заседание на 24 и 25 март, за да разгледа тези мерки. От друга страна върви и прегледа на европейската политика за съседство, като се отчита всичко, което се случва през последните дни. Ще има преглед от страна на Европейската комисия през месец април – комисията ще излезе с най-новите си идеи по този въпрос. Разбира се, тези два аспекта са тясно свързани един с друг. Както беше казано и съвсем основателно, това, на което сме свидетели сега, е явление от такива мащаби, свързани с надигането на демокрацията в страни, където не е имало такава дълги години, и а, трябва да имаме малко време, за да погледнем спокойно назад и да видим а, какви са мерките, които са най-подходящи за тези страни. Ние не говорим само за краткосрочни мерки, но и за дългосрочни мерки за подкрепа на економическото и социално развитие на тези страни. Разбира се, Европейския съюз няма да прави а, това сам. Следващата сряда ще се срещнем с а, големи страни от донори с международни институции, различни органи на ООН. Всички се мобилизират в момента, за да видим по какъв начин може да се помогне. Ще имаме също подкрепата на Европейската инвестиционна банка. Европейската банка за възстановяване и развитие също каза, че е готова да промени устава си, ако се наложи, за да окаже такова помощ. Ние сме свидетели на огромна мобилизация на всички партньори, за да бъде оказана нужната помощ. Това ще отнеме време и трябва да видим по какъв начин ще се развият събитията на място. Вие попитахте и какво правим с други страни. Разбира се, ние следим много внимателно това, което се случва там сега. Също времено трябва да сме наясно, че това, което сме заявявали многократно, всяка страна има свой процес, своя еволюция и че това трябва да се има предвид. Тунис и Египет преминаха и все още преминават през политическо развитие. Виждаме последните събития в Бахрейн, които се развиват по по-различен начин. Има също събития, които се наблюдават в Катар, Оман, Йемен и другаде. Ние следим внимателно всичко това, за да видим по какъв начин ще се развият събитията и да предприемем нужните мерки при необходимост. Това ще бъде на високо място в дневния ред на Европейската комисия и на службата за външна дейност. Що се отнася за процеса за обежище и как върви той? Що се отнася до мигрантите в Лампедуза, които наблюдаваме, процеса за обежище е в ход. Говорим за обежище в момент, когато страните, от които идват тези мигранти, Тунис, и Египет са в процес на промяна на политическото положение. Така че процеса на обежаще трябва да се разглежда в светлината на случващото се в тези страни, за да видим какво трябва да се направи от държавите членки. Благодаря и най-накрая давам думата на господин Лайтинен от Фронтекс. По процедурен въпрос ли? Да, благодаря. Мисля, че е напълно възмутително, че колегите коментираха за мисията в е, Либия. Колежката, която говори, напусна първия ден. Тя не посети е, лагера за задържане и е абсолютно възмутително да чуваме подобни коментари. Защото е, данните, които събрахме от тази, това посещение ни дадоха възможност да направим тази толкова критична препоръка, която приехме миналата. Госпожо Гоменс, определено в един момент ще си обсъждаме въпроса какво е процедурен въпрос. Трябва да се изясним. Не, не става дума да отново да повтаряме нови теми, не да се противопоставяме на колеги да отговаряме на, из, на изявления, да започваме дискусии, а просто да се постави под въпрос дали правилно е изпълнено определено правило. Затова, ако обичате, Нека да чуем какво ще каже сега директора на Frontex. Не, не съм съгласна. Вие Съжалявам, председателя я прекъсва. Продължава госпожа Алфано. Аз обаче настоявам. Искам да кажа какво се случи. Тогава, каза председателя, отидете и се разберете с госпожа Гомес на двустранно равнище. Давам сега думата на господин Лайтинен. Благодаря. Благодаря. Аз се гордея, че съм последния, който успя да взе думата. Три коментара имам. Първо, за човешкото достоинство и за основните права. Ние правим всичко възможно да налагаме тези права с а, дейността, която изпълняваме, с дейността на страните членки, с координацията на Frontex. Това е което искам първо да кажа. Второ, за случая в Лампедуза иммиграцията от Тунис, особено през последните две седмици. Съвсем ясно бе казано от Върховния комисар Готерес, от комисар Малстрем. Не смятайте, че това е случай на иммиграция на хора, които имат нужда от международна защита. Това бе ясно казано. От тези около 6000 иммигранти, за много малка част от тях става дума за търсене на убежище. Това е иммиграционен поток от по-економически подбуди. Както казах, имаме различни сценарии, различен начин на действие. Ние участваме с патрулиране, с въздушно наблюдение, наблюдение на териториалните води на Италия, подсилване на капацитета на Италия в този случай и предоставихме и експерти, за да подсилиме капацитета на италианците за, кон... за контрол. Също и в подкрепа на операциите за връщане на иммигранти от Италия в Тунис. И накрая ролята на Европол. Като си има предвид, че в е, Тунис имаше административен вакуум временно, именно преди това се поради тази ситуация – и се наложи една по-засилена интервенция на Европол. Така че да не се включат в този процес или да се предотврати включването на елементи от международната организирана престъпност. За това бе разположено мобилно звено на базата на тяхна информация. Ние не сме тези, които обработваме подобна информация. Това са трите коментара, които имах да направя. Благодаря много на комисията Либе за поканата да участвам в тази дискусия в толкова изключително важен момент. Благодаря на всички наши гости за усилията да бъдат полезни при тази дискусия. Благодаря на депутатите за тяхното разбиране за ограниченото време. Искам да благодаря и на преводачите за допълнителните 20 минути, които получихме за това извънредно заседание на комисията Либе. Благодаря ви и приятен ден!